е осъдил за политически престъпления 71 000 души. Няма е, как иначе да, да почетем паметта на тези затворници, освен като разширяваме зоната на свободи да, и демокрация в е, райони, където това все още е лукс. Европейския съюз не е реагирал до сега и аз лично съм много загрижен за ситуацията на политическите затворници в Куба. Затова настоявам да се вземат мерки за освобождаването на тези хора. Гражданите на Куба. Председателя прекъсва. Продължава изказващия се. Искам да изкажа своите съболезнования за тези хора съчувствие за тяхното страдание. Благодаря. Сега давам думата на господин Филип Касмалек. Една минута, моля. Господин председател, аз гласувах за резолюцията за Куба и не разбирам защо европейските приятели на Фидел Кастро защитават неговата провалила се идея за революция. Вече какво трябва да има още жертви на режима, за да стане ясно, че там нещата трябва да се променят? Понякога жертвите допринасят за историческите промени, но се надявам, че в този случай няма да има повече жертви на режима и се надявам, че те могат да си направят съответните изводи и да се променят. Но не мога да приема, че има хора, които са съгласни с съществуването на системата на режима в Куба. Ние трябва да изкажем солидарност. Трябва да признаем успехите на Куба, но трябва и да сме наясно с действителността. Мария де Орквит. Господин председател, господин председател, тук съм. Ще говоря от името на госпожа Монец е, и да, из... и да обясна гласуването на испанската делегация по изменение 2 на Обединената левица. Ние отхвърлихме това изменение, тъй като дори а, е, да се иска подкрепата на Испанското председателство, ние не можем да подкрепим една група, която се е, дистанцира от, е, от резолюцията. Тъй като всички партии се обединиха около резолюцията, ние не можехме да гласуваме за това изменение. Второ. Второ, изменение номер две на Обединената левица е, не отразява позицията на Испанското председателство, което би искало да има консенсус за а, продължаване на а, отношенията с Куба, а не за прекъсване на отношенията с Куба. Сега давам думата на Сузана Ройтова. Vážený пане předsedo, било ми ctí днес подпорит уснесение o господин председател. За мене беше чест да се подпиша под тази резолюция в качеството си на депутат от бивша комунистическа страна и защото съм се срещала лично с дисиденти в Куба. Имах възможност да разговарям с тях, с тях за съдбата на е, лекара и съм уведомила нееднократно парламента за ужасното състояние, в което се намира здравеопазването в Куба. Когато няма пари, няма и лекарства. Радвам се, че резолют резолюцията, която бе приета с голямо мнозинство, приканва е, към зачитане на човешките права. Да няма да. Преди 20 години кой би помислил, когато още се носеше праха от падналата стена в Берлин, че и днес ще продължи да се разваля, развява в Хавана на червеното знаме и Фидер Кастро мирно ще си почива в леглото. най-големия тиран. Единствено смъртта може да ни освободи от тираните, казват писателите. Комунистическия режим се държи в Куба благодарение на грешната политика на блокада срещу Куба, защото сега по този начин те оправдават всички свои действия с империализма. И второ, колеги в тази зала, които имат отвратителния навик да проявяват двойни стандарти и да защитават Куба, примерно за това, че там се образуват доктори или балерини. Сега, надявам се, че трябва да ви е ясно, че свърши времето, когато беше модерно студентите да носят тениски с Че Гевара. Надявам се, че ще можем всички да застанем за това е, е, демократи... недемократичния режим в Куба да бъде отстранен. Една минута сега за следващия оратор. Благодаря, господин председател гласувах за резолюцията за Куба, която критикува тоталитарния режим на власт в Хавана. Бих искал да прикана съвета да прекрати усилията си за нормализиране на отношенията с Куба. Куба е комунистическа диктатура, в страната се потъпкват човешките права и това става ежедневно. И аз приканвам върховния представител да пред да прекрати с практиката от последните години Господин Луи Мишел беше в Куба преди няколко месеца и дори не разкритикува за потъпването на човешките права и липсата на демокрация. Това е неприемливо за Европейския съюз да има отношения с комунистическа диктатура. Господин Чарневски има думата. Няма ли го? Няма го тук. Няма други записани.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 аз всъщност искам да подкрепя развитието на технологии с ниски емисии на въглерод. Това е възможно да стане единствено с финансиране и от Европейския съюз и от частни източници. Настоящата економическа ситуация в Европа би оправдала една подобна политика. Климатичните промени, липсата на достатъчно енергия, кризата, всичко това са съображения а, за предприемане на мерки против климатичните промени. Също така а, за европейското земеделие в селските райони. Там трябва да се развиват възобновяеми източници на енергия. Благодаря, господин Брезина. Благодаря, господин председател. И аз гласувах за тази резолюция относно нисковъглеродните технологии. Това е един ключов инструмент, инструментариум, за да превърнем европейската економика в економика на новаторството. Очакваме комисията да предложи проекта за альтернативни източници на енергия е, и за да може да се финансират и енергийните резерви. Необходими са много инвестиции. Аз Аз не, не смятам, че че трябва да по този начин да се критикува е, ядрената енергетика, която е единствената чиста енергия. Попреч и резолюция. Господин председател, не мога да подкрепа тази резолюция, макар че тя е много, тази тема е много важна за европейската економика. Но трябва да сме наясно, че за това се предполагат огромно концентриране на средства в един сектор от развитие на така наречената зелена енергетика. Ние трябва да търсим солидарност с помежду различни страни, включително и страните, които използват въглища за производство на електроенергия докато преминат на по-екологични източници. Защото всяка противна политика би довела до затваряне на работни места, което за момента е много опасно за Польша. София Окони, не е ли тук? Да, добре, моля. Господин председател, скъпи колеги, буря таксинтия се развихри над Франция на 27-28 февруари. 60 души станаха жертви и хиляди и хиляди хора е, понесаха материални щети. Европейския съюз трябва да покаже пример. Затова аз лично участвах в редактирането на резолюцията, която приканва Европейският е, съюз и Европейската комисия да реагира. Очакваме финансова помощ за пострадалите региони посредством Фонда за солидарност. Защото регионите Плато Шарон, Шаронт Меритим, Луара и Бретан ще, ще трябва да да променят програмите за, фин... за съфинансиране. Те направиха искане в този смисъл и Европейската комисия трябва да отговори на техния е, и положително на техното ния иск. Смятам, че е крайно време да се създаде реална европейска гражданска защита, която би помогнала много за разрешаване на проблемите след подобни бедствия. Господин Кели. Но сега давам ви думата, но следващия път много ви моля запишете. Е, съвсем накратко искам да кажа, че е време да се изготви един окончателен документ за ядрената енергия, да се говори какъв е прогреса, какви са мерките за безопасност, които се прилагат и как в бъдеще ще се прилагат те, така че гражданите да бъдат наясно. Много са скептични и има много хора, които са скептични и в дебата за ниско въглеродните технологии трябва да се включи и темата за ядрената енергетика. Bene, riprendiamo i nostri lavori alle ore 15, la seduta è sospesa. Започваме следващото заседание в 3 часа, с това приключваме за заседанието. Grazie, buongiorno. E volevate sarà? Ah, oh,